прията. Трябва да ви кажа следното. Във връзка с продължаването на работата на нашата сесия. Продължаваме да следиме събитията в Южното Средоземноморие. Ние наистина Поздравявам, ги поздравяваме за тяхната смелост и постоянство. Съжаляваме обаче, че по време на тези събития бе пролята кръв. Приканваме всички правителства от региона да отворят диалог с гражданите, да, прес... да се престане с преследването на, на демонстрантите и да се дигне изваредното положение. Гласът на народа трябва да бъде чут. Това е голямо предизвикателство и за Европейския съюз, и за всички нас. През 89-та година много, много хора се страхуваха от промените в Средна и Източна Европа. Неска, не, нека, днеска не се, нека не се страхуваме от социалните и економически промени в Южното Средиземноморие. Нека нашите съседи да могат да, да постигнат своите цели за да не трябва да бъдат иммигранти, нека всички посрещнем тези предизвикателства като една единна общност.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 в много европейски страни се наблюдават големи имиграционни потоци от тези страни. Европейският съюз трябва да подпомогне солидарно страните, които се сблъскват с тези миграционни потоци. На 12 февруари отбелязахме Международния ден за въвличането на деца като войници. Смята се, че в 20 страни 200 до 300 хиляди деца биват въвлечени в военните конфликти. По Европейският парламент участва активно в борбата срещу това недопустимо деяние. Получаваме много е, тревожни сигнали от е, Иран. От началото на годината са извършени три, три пъти повече екзекуции, отколкото през миналата година е,